Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen unsere Уважаеми колеги, добро утро. Започваме нашата работа. Е, генералният секретар трябваше да има обсъждане с нас, което бе отложено. Имате дневния, дневния ред, знаете езиковия режим, знаете и че ще се, ще, нашето заседание ще се предава по интернет. И с това приветствам генералния секретар и господин Сасоли, член на бюрото. И приветствам всички колеги и наши сътрудници. Искам да благодаря от името на комисията за това, че отговорихте, господин генерален секретар, за отговора на, отговорите на всички въпроси. Сега ще дам думата на Сметната палата. Искам да помоля говорителите, ораторите от политическите групи да говорят само за по две минути, останалите колеги по една минута. Сметната палата има думи, думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. През януари, миналия януари, аз ви представих резултатите от общата оценка на разходите на институциите по време на, две, на три изслушвания. Представих докладите за Комисията, за външната служба и за други институции. <clears throat> Трябва да кажа, че общата оценка се съдържа в глава 9 на годишния доклад. Там са включени всички институции и органи. Като цяло няма отделни оценки. В този смисъл Сметната палата е оценила обща общ, общ процент от 5,5% грешки в, в, в глава 5. Има 120 операции, 28 са за парламента. Сметната палата видя, че три от тези грешки са с, с, три от тези операции са с грешки. Повечето от грешките са резултат от грешно изчисление за персонала от, за, и, и за други а, привилегии. Има и определени грантове, които се дават за политическите групи. В параграф 11 ние даваме повече информация за въздействието на тези грешки за, върху цялата система. Нека накратко се спре на заключенията от нашата работа. Сметната палата е, изчисли, че парламентът няма практиката да проверява документите, които се отнасят до разходите на политическите партии. В същото време видяхме, че има слабости, свързани с публичните търгове на партиите. В този смисъл ние излязохме с няколко препоръки за парламента. Ние препоръчахме парламента да усили своите проверки на дейността на политическите партии, свързаните с тях организации, и също така да развие съответни правила за политическите партии, как те да контролират своите публични търгове, да ги проверяват. Имаме определени, е, трябва да се изработят насоки. Това е нашата препоръка. Също така препоръчваме парламентът да предприеме по-нататъчни мерки е, служителите да доказват своята собствена ситуация и то на редовни интервали, своята финансова ситуация. Благодаря за вашето внимание. Аз съм на разположение за всякакви въпроси или уточнения, които бихте искали от мен. Благодаря. Председателката, благодаря. А сега думата има генералния секретар. Извинявайте. Всъщност, заместник председателят, господин Сесоли, има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, скъпи колеги. 2014 беше година, в която се проведаха европейските избори с Европейски парламент. Това е особена година. Това е година, в която инвестирахме много, а, за да има голяма избирателна активност. В 47 страни правихме нещо като кампания. След това наистина беше една година също така на преход, тъй като администрацията, която трябваше да посрещне е, депутатите, да им е, да им помогне да поемат е, своите функции, Имаше много работа, бяха създадени специални звена за приемане на депутатите, така че тази, тази година 2014 беше малко по-специфична и от бюджетна гледна точка. Имахме необходимост от много човешки ресурси и от ресурси. 98% от средствата за 2014 година бяха използвани и неизползваните средства бяха инвестирани в последствие в сградата КАТ в Люксембург и по този случай ние спестихме 28 милиона и 500 хиляди евро от лихви. През 2014 година бяха инициирани проекти и нови инициативи и по-специално възможността за младите хора да се съберат в Страсбург. Няколко хиляди млади хора обсъдиха въпросите свързани в с Европа тук в Страсбург. Резултатите бяха много положителни. Това беше и начин да се даде видимост на Европейският парламент сред младите и в Европа. Някои проекти бяха инициирани през тази година. Бяха направени важни инвестиции в областта на информационните технологии, за купуване на таблети за служителите, за да Целта беше да работиме по-ефективно и да имаме по-добри резултати, отколкото в миналото. Целта е парламента да е, заработи като безхартиен парламент и да преминеме от е, е, хартияния век в е, ерата на технологията и е, цифровизацията. Заедно с работната група по сградния фонд започнахме кампания за насърчаване депутатите да не използват съндъците за пренос на документи между Брюксел и Страсбург, но депутатите не се съгласиха с тази нова форма на работа. Резултата ни е, беше на висотата на нашите очаквания. През 2000 2014 година също така инициирахме проекта за по-ефективна работа на, асист, на местните асистенти на депутатите по места в родните им страни. Те разполагат с специален имейл. Също така Резултатите за сега са добри, така че през 2016 година очакваме да, отчет, да отчетеме много по-ефективна работа, без обаче това да се отрази на бюджета. Благодаря ви. Благодаря. Сега генералният секретар има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще кажа някои неща за въведение, някои неща ще се препокрият от това, с това, което каза заместник председателя. Това е естествено е ясно, тъй като говорим за една и съща година. А предизборната кампания беше много важно, че парламентът в, крайния, в крайна сметка се наложи а, именно промените в Лисабонския договор а, станаха реалност, а именно гражданите да могат да избират чрез парламента кой ще е председателят на Европейската комисия. Ние имахме около хиляда журналисти, които преминаха обучение по темата при нас. Имахме много спектакулярна вечер, предизборна вечер дадохме възможност на всички граждани в Европейския съюз да разберат каква, каква, какво е влиянието на този избор за Европейски парламент за Европа в Европа и с ивента АЙ, а именно срещата на младите хора в Страсбург, можахме да привлечем в този, е, на тази среща много млади хора, сега проектът е това мероприятие за млади хора да стане редовно мероприятие и в този мандат това мероприятие ще бъде повторено два пъти. През 2014 година имахме първата година, когато нашата научна служба работи изцяло, пълна година. Над хиляда публикации са издадени от началото на дейността на тази служба. Е, 300 депутата вече са използвали лично тази служба и имаме оценка на въздействието, което е великолепно. Е, резултатите са великолепни в рамките на нашата институция и ни дава възможност тази служба <clears throat> при преговорите да сме по- аргументирани, особено в рамките на междуинституционалното споразумение, тази служба беше много полезна и по този начин ние сме независими. Независимо от други подобни служби на други институции. Опитахме се да намалим разходите през миналата година. На Комисията по е, регионално развитие и Комисията по външни работи предложихме да се включат в е, проекта на научната служба, а именно без допълнително тежнение за бюджета, тези две комисии успяха да се включат с, като отделиха 60 служители за тази дейност. Имахме прено имахме преместване на около 1000 служители в друга сграда, Амстемео сградата, 450 депутата в резултат на това преместване получиха допълнителни офиси. Тоест, в сравнение с миналия мандат, две трети от депутатите получиха по-добри офиси. Това според мен е много важно. Освен това, ние продължихме нашите усилия да предоставяме по-добри IT услуги на депутатите. По този начин искахме да подобрим условията на работа както в Брюксел, така и в Страсбург. Така че тук да няма разлика между е, двете места на заседаване. Е, имаме освен това строителен проект в Брюксел. Ние продължаваме да следим работата там. Разходите са абсолютно под контрол, но това, което е също важно, междувременно техническите излишъци успяхме да ги намалим преди края на годината чрез плащанията от лихви и смятам, че до края на мандата този проект ще бъде изплатен т.е. този строеж. Т.е. в следващия мандат ще влезем без бъдещи финансови задължения за депутатите, а именно за това, че трябва да се изплащат разходи за проекта сградата Конрад Аденауер. Ако това успеем, това ще бъде голям успех за нас. Интернализацията на службите за сигурност продължава. Вие виждате и във вашия документ доказателства за економии от тази инициатива. Те са даже по-големи, отколкото бяха изчислени предварително, но не економиите са важни. Ние не, не интернализираме службите заради економиите, ние го правим просто за да имаме наша, наш собствен контрол върху сигурността, особено що се отнася до стратегически решения в тази област. Аз съм много радостен защото от 2009 година последователно разширяваме нашите капацитети в областта на сигурността, което ни дава сега възможността да реагираме на специалната, на много сложната ситуация за сигурност през 2015 година. Промяната в областта на устните и писмените преводи, особено в областта на писмените преводи, са ясни, а именно протокол от пленарните заседания да няма автоматични преводи, а пък в областта на устния превод направихме рационализация, именно превода да се използва по-добре през седмицата от понеделник до четвъртък. Освен това, по-добро разпределение на устни преводачи при делегациите, при нощни заседания. Имаме 10 милиона е, економии при устния превод и 15 милиона при писмения превод. Тук е, успяхме да направим тези економии без да накърмим качеството на работа. Благодаря, казва председател Луката. Благодаря. Аз сега приветствам вътрешния аудитор господин Калвин. Давам ви думата, господин Калвин. Uh, Госпожо председател, искам да ви благодаря за възможността да представя годишния си доклад за 2014 година. Финансовият регламент изисква представенето на годишен доклад, който уточнява броя на вътрешните проведени одити и техните препоръки. Следователно, Предметът на доклада е вътрешния одит през 2014 година. Раздел 3 обяснява какви аудиторски дейности са били извършени и работната програма, на която те се основават. Прави се анализ на риска, за да може да се приоритизират ресурсите към областите с най-голям риск. Нека накратко опиша заключенията ни. През 2014 година ние проверихме съответствието на принципа на доброто управление и най-вече економическата ефективност и ефикасност на операциите. Това беше основна цел и що се отнася до прилагането на кодекса за поведение и многоязичието. И в този случай ние целяхме да проверим дали има пълно използване на ресурсите. Имаше процедури на наблюдение, проверихме планирането на устния превод, разпределението на устния превод – залите, в които той се предоставя и изпълнението на кодекса, както и реализирането на ресурсите. ДГ Инте всъщност наистина приоритизира тези дейности и предоставя основни услуги на своите клиенти с цел постигане на заявените цели. Вътрешния одит е, финализира своя доклад – ще го предостави и на заинтересованите групи. Друга задача, свързана с доброто финансово управление, беше да проверим грантовете в ДГ Комуникации. Повечето от тях са с сравнително ниска стойност, но в една доста сложна мрежа. Има рамкови споразумения с множество партньори. Ежегодно се отправят и покани за участие. Ние разгледахме контролната рамка на GDCOM и препоръчахме подобряване на някои от ключовите елементи, за да сме сигурни, че грантовата програма ще има наистина въздействие и ще отговаря на заявените цели. Освен това, се иска повече работа с стратегическите партньори. А проектните предложения трябва да се обвързват е, с предвидените разходи. Трябва да се прави и последваща оценка на направените разходи и съответно ползите за бенефициентите. ГДКОМ обеща да се съобрази с препоръките. Ние също така разгледахме и рисковото управление на основните големи проекти. Един от тях е изграждането на залата Конрад Аденауер в Люксембург. Разгледахме проектните разходи там, както и процедурата за проверка на строителните разходи, така че общите разходи да не надхвърлят предварително определените. Принципно бяхме удовлетворени от процедурите, но набелязахме необходимостта от по-често докладване за етапите в развитието на проекта, що се отнася до качество, цени и срокове. Необходимо е решението, освен това, да отговарят на нуждите на получателите – разгледахме и разходите покрити от споразумения за заем, както и тези покрити от парламентарния бюджет. ГД Инло разработи план, за да отговори на тези препоръки. Вътрешния одит разгледа и вътрешните системи за управление и контрол, свързани с членовете на парламента. Ние направихме одит на заплатите и преходните механизми за членовете. Получихме увереност, че всичко това се изчислява правилно, сформирано е правилно и отговаря на регулаторната рамка. Същевременно беше установено, че на членовете на парламента могат да се предоставят е, допълнителни насоки. Преводачите ви моля да бъдете малко по-бавен, казва председателката. Извинявам се. ГД Финанси ще получи допълнителни насоки през първата половина на 2016 година. Що се отнася до средносрочната стратегия за провеждане на поредица от одити е, в ИКТ, то ние видяхме, че там се цели добра ИКТ сигурност. Вътрешния одит провери инфраструктурата и операциите 2014 и 2015 година. През 2015 година разгледахме оптимизирането на ресурсите. Целта беше да проверим дали ГД отговаря на определените нужди в максимална степен. На второ място трябваше да се направи оценка на готовността на институцията да реагира, ако настъпи някакъв сериозен инцидент. Одитът установи, че ГД предоставя мрежа която е много добра, достатъчно устойчива, мрежа, която се управлява от високо квалифицирани специалисти. Одитът установи, че тези инициативи могат да се доразвият, като се мисли повече за рентабилността. Могат да се направят и някои подобрения в приемствеността при работа. Набеляза се план за действие с 7 точки за ГД Айтек. Ние правим препоръки, валидираме дейностите от предходните доклади, където сроковете за изпълнение вече са изтекли. Двата одита през 2015 година бяха свързани с валидиране на 97 дейности. Намалихме остатъчния риск при 12 други дейности до умерен. През 2014 година проведохме и хоризонтални одити. През 2015 година авторизиращия служител разгледа отворените дейности, но там всъщност е, броя на високорисковите спадна от 37 на 15. Повечето сега са в категорията умерен риск. Има някои дългосрочни проблеми Надяваме се те да бъдат е, разрешени до следващия одит. Парламентът всъщност изпълни много от препоръчаните дейности, но има и дейности, които все още очакват изпълнение. При вътрешния одит всяка дейност е насочена към определен риск и не се ли изпълни дейността, рискът си остава. През 2014 година разгледахме и консултациите по вътрешния механизъм за управление в подкрепа на демокрацията. Разгледахме и външните политики. В този случай се стига до консултативни препоръки, а не становище от одита. Разговаряхме с ГД Експо и тяхната работа в областта подкрепа на демокрацията. Разходите са редовни, те отговарят на доброто финансово управление. Докладът съдържа и 6 препоръки, които могат да допринесат за по-доброто изпълнение. Важно е ключовите насоки да отговарят на условията за отпускане на безвъзмезна помощ. Освен това, трябва да се отговори на принципите за прозрачност и равно третиране. Ежегодният доклад разглежда и програмите за осигуряване на качеството, сертифицирането от страна на външни оценители, въведено през 2011 година. Работи се при много високи стандарти. Раздел 4 разглежда работата на одитната група, нейната структура и функциониране. Всичко отговаря на най-добрите практики. Раздел 5 съдържа заключенията – Обяснява се по какъв начин дейностите през 2014 година са отговаряли на текущия план. Ние смятаме, че през 2014 година няма влушаване, няма отстъпка. Искам да благодаря на генералния секретар и на всички, които ни помогнаха през 2015 година. Благодаря за отличното съдействие от страна на всички дирекции. Благодаря. Herzlichen Dank für den Bericht. Berichterstatter ist Markus. Благодаря. А сега давам думата на докладчика Маркус Пипер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички преждеговоривши колеги за техните становища. Ами всичко е наред. Всички служби работят прекрасно и си сътрудничат добре. Ами добре, тогава може да направим едно положително заключение. Но, въпреки това, има критика. Е, моля за вашето разбиране, защото в крайна сметка става дума за парите на дълногоплаците и тук винаги има възможност за подобрение. През последните месеци се опитахме да се свържем с отделните генерални дирекции. Бяхме в службата за научни изследвания, бяхме в ИНЛО, т.е. в службата за инфраструктура и логистика, бяхме в е, главна дирекция, генерална дирекция финанси и в други генерални дирекции. Е, видяхме картината там, успяхме да се концентрираме върху акцентите, които бяха подчертани в изказванията до сега. Ясно е, че миналата година беше изборна година. Темата сградна политика, политика за сигурност, ресторанти, кафе, кафетерии, това бяха ключови теми за нас. По тях ще задам въпроси и по някои други теми ще задам също въпроси, но това не са много въпроси, просто въпроси, които за момента са останали отворени. Най-напред искам да се спра на темата кейтеринг, ресторантите и кафенетата в парламента. Имаме е, информация, която, е, която имаме. Нямаме обаче вода. Вода е, за момента в, е, на парламентарните заседания. Това е едно ограничение. Ето сега в през юли тази услуга ще бъде прекратена, т.е. да не се дава вода. Мисля, че това е преувеличение. Мисля, че комисията по бюджета ни налага някои неща, които не, не непременно трябва да приемаме. Защото в крайна, дума, в крайна сметка става дума за една добра работна атмосфера. Същото се отнася и за кафенетата. Въпросът ми е, Зная къде, къде трябва да има намаление на субсидиите от страна на парламента, но не може ли да се помисли за един микс, за, е, една, за един микс между публичен, публична поръчка и субсидия? Например, да могат нашите асистенти и сътрудници да закусват в, в парламента. И сега, какво ще правим, като нямаме от юли вода на заседанията? Е, ще пием от чешмата или как ще се реши въпрос? На следващо място. Системата за пенсии. Е, частната система за пенсии, паралелно която съществува с другата, какви са загубите, какви, как стоят нещата там. Имаше една външна оценка, която искахме и направихме някои собствени предложения. Мен ме интересува какво става с пенсиите, има ли вече публичен търг за това и как ще се реши въпрос. На трето място става дума за делегацията. Разбрахме, че има проблеми. Става дума за доста фактори, е, ясно е, че някои колеги не искат да спят в даден хотел. Добре, но в някои е, екзотични страни все пак трябва да бъдат посетени и са, са генерирани разходи, които са доста големи. Какви са, какво е желанието на администрацията да постави тук определени разходи? Разходи при делегацията. И още един Въпрос за пътуванията по принцип. Имаше много въпроси, що се отнася до изборната борба, до изборната година, работата на, на председателя, дейността на председателя. Тоест, въпросът ми е, какви са средствата за транспорт, които са налични, за да може депутатите да пътуват. И въпроса за превода. Както от вътрешния аудитор, който не беше критичен, и от други места чух а, идеята, че имаме много добър потенциал, имаме добър капацитет, но може да увеличим ефективността на тази услуга, защото има понякога пра, почивки или а, по-скоро моменти, когато не се работи. И тук може в тези пространства да помислим за ефективизиране, за по-добро използване на тази услуга. Сега за сигурността. Непрекъснато съм се очудвам за разли... по, по отношение на разликите между Брюксел и Страсбург. Сега генералният секретар може би може да ни осветли какво точно се е подобрило и защо е толкова трудно в Брюксел да има подобрение. Още една забележка. Тя е може би по-лична. Когато човек влиза от площад Люксембург, има една акция с плакати. Просто човек може да се шашне при погледа върху тези плакати. Добре е това, че господин е нашия председател, няма нужда тогава да имаме неговата фигура на такъв огромен плакат. Защо е тази акция? А какво струва тази акция и кой е отговорен за тези мотиви на, по плакатите? Това е за момента. Мисля, че критиката беше достатъчна. Председателката благодаря, а сега генералният секретар има възможност за отговор. Okay, Dank. Äh, zu den... Благодаря. Сега за въпросите на докладчика. Наистина, бюджетния ред за водата през последния три години беше непрекъснато намаляван, но смятам, че ще имаме естествено снабдяване с вода, когато спре тази услуга, ние ще възобновим. Така че няма проблем тук. Сега за кафенетата. Миналата година няколко пъти имаше при нас няколко пъти имаше желание към нас да преустановим от 2009 година субсидиите за кафенетата. Има и решение на бюрото, т.е. договора е преформулиран, така че парламентът дава сградния фонд, но да не поема нищо от риска за функционирането на кафенето. Тоест, сградата, сград, сградния фонд и помещенията, те се дават от парламента. Това е една недиректна субсидия. Новият договор предполага всъщност разходите от наша страна да намалеят с 3 милиона евро. Но всичко останало се поема от оператора. Освен това, 11 ястия за тях няма да има промяна на цените, те ще са фиксирани. Това е ангажимент на оператора, това е като социална защита на нашите, за нашите сътрудници. Сега пенсионният фонд. Всички подготвителни работи са на лице за провеждането на изследването. Смятам, че изследването, което е, предвиждаме, ще започне много скоро. Сега, са делегациите. Вие с право казахте, има някои екзотични страни, където, при които има много високи цени. И те много увеличават цялата е, ценова картина. Имаме парламентарно споразумение. Може да ви изготвим списък на пътуванията и списък на нашите задължения, които трябва да изпълняваме във връзка с тези пътувания а, и в какъв смисъл тези пътувания могат да бъдат одобрявани в рамките на бюрото. Мисля, че по отношение на пътуването на председателя пре, по време на предизборната година, да, имаше много въпроси, но всичко е документирано. Въпроси, на въпросите бе отговорено. Сега по отношение на устния превод. В областта на устния превод през последните години предприехме много реформи, които нашите усилия се насочваха по-скоро към потребителя, т.е. депутатите. Депутатите се дисциплинираха доста, а именно не всички заседания са в вторник, а някои заседания се провеждат вече в сряда и в понеделник, и вечер, и, и така нататък. Освен това, е, трябва да кажа, имаме нужда от допълнителни мерки. Ние искаме да предлагаме превод на 24 езика. Това е нашето, нашето усилие. Това го няма никъде по света. Даже и при Обединените нации се превежда главно в 6 различни, на 6 различни езика. Така че, ако искаме да продължаваме това, ние искаме и ние искаме да имаме допълнително разширение и да предлагаме превод на нови страни. Или когато при Кипър дойде е, и турски като език, което може да се случи много бързо. И то, това трябва да стане много ефективно. Тоест, тази услуга трябва да е много ефективна. В противен случай не може да бъде поддържана тази услуга. Тоест, е, тези усилия, които бяха направени от страна на потребителите в миналото, ще трябва да има и приспособяване към новия календар на парламента. Новите правила, е, правилата, с, които регулират работата с преводачите, са от 2005 година, но работата на парламента много се промени. Ние вече работим много повече на малки заседания, заседания на координаторите, тристранни срещи и много по-малко в формални, официални заседание на комисиите, така че ще ни трябва повече е, гъвкавост и по този повод говорим с преводачите. Мисля, че времето, е, средното време на пребиваване в кабина на преводачите от 10 часа може да бъде увеличено и <clears throat> гъвкавостта е именно възможността да стигнем до този резултат. Трябва ни обаче и повече справедливост между преводачите е, има някои преводачи имат е, пребивават в кабина 6 часа, а други 16 часа. Т.е. имам прекалено натоварване понякога. Това не е правилно. Понякога имаме лоши стимули, неразумни стимули. Т.е. който учи допълнителни езици трябва да работи повече и работи да речем 16 часа, а който не учи, не трябва да работи толкова много и работи може би 6-7 часа. Така че тук трябва да поставим стимулите по-добре, трябва да помислим системата за повишение по-добре, така че хората да са по-мотивирани. С нови очи, с нов поглед трябва да погледнем какви преводачески профили искаме да имаме това е според мен само разумно, когато езиковата комбинация може да осигури работа. Ако нямаме съответна езикова комбинация, то тогава в тези области трябва да вземаме с преводачи на свободна практика. Тъй като имаме един доста цикличен е, цикъл на работа, т.е в някои седмици имаме много работа, в някои обаче не толкова. Трябва да осигурим преводачи за пиковите часове. Но, освен това, не бива да забравяме и качеството на преводаческата работа. Тук имаме желание на преводачите, които трябва да уважим със съответната сериозност. Ето, госпожа председателката помоли да се говори по-бавно в началото на заседанието. Много е важно за качеството на превода да не се говори прекалено бързо, защото когато човек говори много бързо, преводът е невъзможен. А, важно е освен това колегите да говорят на собствения си език. Когато човек, т.е. даден депутат, говори на чужд език, качеството е по-различно, по-лошо всъщност преводачите се обръщат към вас с следния апел. Говорете по-бавно, говорете народния си език, защото качеството, което колегите ще чуят при превода, ще е много по-добро. И последната точка на господин Пипер, въпроса за сигурността. Какви подобрения има в тази област, особено в Брюксел? Много години страдахме че външната охрана на сградата не се поема от Брюксел като държава. Това не е така във Франция. Франция ни пази, така да се каже. Тя ни охранява. След а, парижките атентати имаме охрана отвън. А, тази охрана може да се подобри, но така или иначе имаме външна охрана. Освен това, ние самите реагирахме, реорганизирахме а, двата основни входа. Може би сте видели вече новия вход от към Люксембург, площад Люксембург. Това е една по-добра сигурност, по-ефективна. Сега реконструираме другия вход от, улица, от към улица Вирц и предложих в понеделник на бюрото с пълна подкрепа на съответните съместник-председатели всички входове на парламента да бъдат укрепени по този начин. Ще е, укрепим и стъклените външни фасади е, при евентуално изпухване от бомби отвън, така че стъклата да не се разпръскват. В Брюксел, за съжаление, парламентът се намира на място, където има концентрация на проблематични дейности, т.е. не може да изключим, че сме прицел, прицел на атентати. За това би било нехайно, ако не предприемем съответните мерки. Е, е Благодаря, господин генерален секретар. Благодаря, госпожо председател. Наистина мисля, че всичко бе казано, а сега някъде, нека да чуеме какво ще кажат депутатите. Председателката, моля колегите да се ограничат, т.е. ораторите, колегите от политическите групи да се включат две минути. Колегата Шморкен от името на социалистите. Може би докладчиците в сянка да вземат думата първи. Колега Либерацки. Благодаря. Ние се споразумяхме с госпожа Яла Сендер. Аз да почна пръв. Разговаряхме с господин Пипър многократно и наистина благодаря, господин Пипер, за сътрудничеството. Наистина постигнахме отлични резултати. Приветствам казаното от вас днес. Това е и послание към администрацията. Трябва да бъдем по-уверени. Не само за водата, вие сте абсолютно прав. Аз подкрепям казаното от вас. Трябва да бъдем по-самоуверени. И да отстояваме своето. Сега, някои е, за, думи към Сметната палата и вътрешния одър. Да, вие сте уникални, специфични институции. Нашата цел трябва да бъде да постигаме резултати и разбира се да бъдем колкото се може по-ефективни и ефектасни. Аз съм член на бюрото на парламента и познавам нещата отвътре. Колкото до въпросите, свързани с сигурността, получихме частична информация информация относно предприятите мерки от администрацията, но някои от депутатите се тревожат за своите деца, за тяхната сигурност в училищата, в детската градина, в ресторантите, така че колкото до входовете и бронираните стъкла, това е, това е, това е правилно а, решение, защото трябва да се осигури безопасността на депутатите и в ресторантите да могат да обядват а, спокойно, независимо на кое ниво и на кой етаж са а, те. Господин генерален секретар. Thank you very much. I remember for... Благодаря ще, ще, ще помна цял живот, че ме пуснахте още една минута. Колкото до гостите и нашите посетители трябва да се намери решение на този проблем, но същевременно да имаме възможност да каниме гости и посетители. Трябва да се намери някаква альтернатива на сегашната система ако искаме да продължим да каниме гости, трябва да имаме ясни финансови правила и а, прекалената бюрокрация. От, от 1 ян, януари има необходимост от а, безкрайно много а, формуляри за попълване за местните ни асистенти, но просто е, има е, изобилие от документи, формуляри, просто човек не може да се оправи с тях. Мисля, че има поле за усъвършенстване е, и в тази област. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък. кратък. Най-напред за кафенетата и за сигурността това, което казахте най-накрая за местните асистенти, някои колеги казват, е, допълнителните документи са бюрокрация, а другите казват, е, това е много важно за прозрачността. Сега, на, ние, ние трябва да сме прозрачни, да имаме повече контрол, да, да имаме повече документи, но от друга страна другата гледна точка означава повече бюрокрация, повече натоварване. Ние обаче се ориентираме по желанието на Комисията по бюджети това е за момента. Господин Штеховски. Вашени, е, вашени пане генерални, е, генерал... Благодаря, господин генерален секретар. Мисля, че доста похвални слова се чуха до момента, затова аз ще бъда критичен. Но моля, приемете го от положителната му страна, именно, че искаме с вас да имаме продуктивно отношение, конструктивно отношение. Вие казахте, че контролирате бюрата, но контролирате ли бюрата в държавите членки как те работят и доволни ли сте от този контрол? Аз лично не съм доволен. На второ място говорихте за продуктивността. Съгласни ли сте с мен, че продуктивността не може да се измерва само количествено? Говорихте за преводачите. Някои колеги, някои преводачи работят 7 часа и други 16 часа. Това не е релевантно за мен. Аз различавам работата на преводачите по това дали е добра или не. И на мен ми е все тая дали някой работи 18 часа. Ако той работи 18 часа, то качеството няма да е добро. И освен това, искам да попитам как се измерва качеството на работата, работата на преводачите. Измервате ли по подобен начин работата и на администрацията? Освен това, как контролирате как контролирате администрацията? Не съм преживявал подобно, подобна арогантност понякога. Аз съм работил в много администрации. Понякога се чудя какво търсят в парламента подобни служители, толкова арогантни. И на следващо място, вашето мнение е, за следното. Когато има човек договор с парламента и когато той изтича през декември, защо този договор не може да бъде удължен, ако сме доволни от тези хора? И защо в такъв случай оставяме тези хора, да, които са поели вероятно и ипотека, така да се каже, на улицата и без помощ? Това добре ли е? Благодаря за тези въпроси. Мисля, пред, мисля, че имате предвид външните бюро, бюра, външните офиси на парламента. Мисля, че те работят добре. Но трябва да помислим какво искаме да постигнем с тези външни офиси на парламента в бъдеще. Има много задачи. И е, тези задачи се обобщават много лесно под едно понятие комуникация, но с кого искаме да комуникираме. Понякога бюрата, т.е. офисите са малки, други са големи, с 13-14 служители, но с кого искат да комуникират тези хора? Трябва да се изясни концепцията. Ето, например, в Берлин ще се създаде един мини парламентариум. Ако той зафункционира добре, ако този пилотен проект се окаже добър, ако може да информира 15 000, да речем, граждани за парламента, това би било чудесно ще има сравнително малко служители, които ще, постигат, ще постигнат много. Така че ако берлинският експеримент функционира добре, аз мога да си представя, че това е един добър отговор на въпроса как да, да, как да се комуникира хоризонтално в държавите членки. На друго място, какви са контактите с нашите мултипликатори, т.е. пресата, съюзи, сдружения, националните парламенти. Моята представа е, че е, външните ни офиси би трябвало да се насочат на там. Така че бюрото трябва да помисли за ново описание на задачите на външните ни бюра, на външните ни офиси. Вторият въпрос. Как и дали може да се измерва работата? Това е интересна, интересен въпрос. Според финансовият регламент трябва да измерваме резултатите. Тоест, финансовият регламент ни задължава във всички области да измерваме резултатите. Тоест въпроса дали искаме или не искаме е ирелевантен. Просто ни трябва. Трябва, защото това ни задължава финансовият регламент. Но естествено не може измерването да е само количествено. Естествено, ако един преводач е прекалено дълго в кабината, той няма да дава добро качество. Така че не може да се грижим само за количеството, трябва да се погрижим и за качеството. Но това, което бе засегнато с въпроса за пребиваването в кабина, за времето в кабина на преводачите, въпросът беше кой, може, кой, кой преводач работи повече по, по, на базата или поради своята езикова комбинация. Ако ние имаме грешните, лошите езикови комбинации, то а, хората не могат да работят, не могат да бъдат ангажирани и не могат да дават съответните услуги на депутатите. Сега за договорите. Аз винаги съм за това договорите, когато веднъж са сключени да могат е, удължавани максимално. Тоест, времени договори могат да бъдат удължавани до 6 години, ако наистина е, колегите са доволни от този човек. Защото това е много важно. Ние се осланяме на добри сътрудници. Председателката по принцип. Заплащането по принцип средното заплащане е 500 евро на, на преводач на, на ден. Следващият колега. Dank u, voorzitter. En uh, dank u. Много благодаря и на генералния секретар на членовете на бюрото, на докладчика господин Пипер. Много благодаря на всички вас. Имам три простички въпроса към главния секретар. На първо място ще попитам следното. Когато в бюрото се обсъжда бъдещия бюджет, ще има ли въпрос, свързан с прогнозните разходи. Питам го, защото доколкото чух се очаква увеличение с 3,9% на бюджета. Това са пролетните разчети. Не знам какво е намерението на секретаря, кога ще започне да формира бюджета. На второ място, ние имаме междуинституционално споразумение за административните разходи. Доколкото разбирам и от писмените ви отговори, има 500 прехвърлени места по тази процедура, но бихте ли ми казали как да обясним на хората в Холандия, че ние увеличаваме собствената си администрация. Увеличаваме с още 300 места в парламента. И това се прави паралелно. От друга страна се съкръщават бройки. Вие сигурно можете да дадете своите обяснения с причини, които не са част от междуинституционалното споразумение, но как да обясня всичко това на гласоподавателите? Накрая, госпожо председател, Нека ви напомня, че през 2015 година ние приехме резолюция в името на прозрачността и по-ясните правила. През месец октомври в нашата комисия господин Веле обясни, че ще трябват още 75 члена, които да провеждат контрол на това, което се отпуска като суми на депутатите. Същевременно господин Де Йонг и аз и още един друг колега написахме писмо до главния секретар поискахме веднага да се започне работа по една е, извадка, от която да тръгнем. Все още не съм получил отговор, обаче предполагам, че не е направено нищо. Кога ще се направи проверка на тъй наречения General Expenditure Allowance и защо тази проверка не е започнала? Äh, Благодаря. Най-напред, бюджета на парламента. Е, той е наличен в проект. Трябва заместник-председателите да го одобрят. По принцип, предвиждат се 1,7% увеличение. има инвестиции, които се предлагат в областта на сигурността. Миналата година Инвестициите в сигурността трябваше да се гледат отделно, т.е. да не се включат в бюджета, особено ако искаме да е, ремонтите на всички входове в парламента да се приключат бързо, да имаме защита на стъкления фонд, на фронт, например, в ресторанта, пред ресторанта на депутатите, пред ресторанта на кафе, каф, кафетерията тези средства трябва да бъдат одобрени тогава, но бюрото трябва да се произнесе. А сега имаме и задължението от съвета да въведем ирландски, което означава, че трябва да привлечем е, устни писмени преводачи и да ги назначим. Това не е лесна работа. И на следващо място, многогодишната финансова рамка. Прави сте, имаме на задължението за намаляване на администрацията с 5%, администрацията на парламента, т.е. генералните дирекции поемат всяка своята отговорност. Бе решено а, политическите групи да не трябва да намаляват своя персонал. Т.е. това е политическо решение чрез гласуване в парлам, парламента, пар, пленарна зала. Т.е. администрацията ще намали персонала си с 5%, политическите групи не. Доколкото си спомням, това беше и линията на Комисията по бюджети. И ние ще се съобразим с това. Сега за средствата, за надбавките на асистентите на секретарията, увеличението е с 1500 евро. Това означава, това е единственото увеличение в този мандат. Естествено, това е за една година. Ако говорим за 5 години времеви хоризонт, това е увеличение с 1%. <clears throat> това не е преувеличение. Това е също политическо решение, което бе решено след интензивни дискусии в бюрото. На въпроса за спонтанните проверки и контролите. Решението на, в пленарна зала беше всичко да се случва без ущърп на бюджета. От една страна трябва да има контроли, обаче тези контроли не бива да струват нищо. Така че в, през миналата бюджетна процедура ние казахме, че това не може да се случи. Ако искаме да имаме е, пълноценна, пълноценен контрол, трябва да имаме допълнително 75 сътрудника. Е, сега, ако имаме спонтанни проверки навсякъде, това е същия проблем в крайна сметка. Генерална дирекция финанси може да вземе решението, ако наистина това решение трябва да се вземе. Господин Вистесен от ЕКР. Ще се опитам да си разделя времето с господин Вашневски. Три конкретни въпроса. Първо, Европарламентарната телевизия. Вие казахте, че има външно проучване. То показва, че работата и трябва да продължи. Бихте ли посочили кое проучване точно е това? На второ място, кодекса за поведение на членове на парламента, оценен от членовете на бюрото през март. Бихте ли направили своята оценка, която да ни пратите в писмен вид? И накрая, Последен въпрос към господин Чевнески. Знаем, че записките на бюрото са вътрешни документи, но много често всъщност информацията изтича към външния персонал. Какво се прави, за да се спре това изтичане на конфиденциална информация? Е, Dziękuję bardzo przede wszystkim e, panu posłowi sprawozdawcy, panu Благодаря. Благодаря на докладчика, на докладчика, на господин Пипер за отличният доклад. А разработването на този доклад е пример за ефективно и ефикасно сътрудничество. Наистина, то Доклада беше изработен в дух на добро разбирателство. Съгласен съм, че има възможност, че, им, че някои от финансовите ограничения понякога просто надминават всички граници, са гротескни. И а, някакси не отговарят на престижа на парламента. Сега, и един технически въпрос, който не ми е много ясен, а, така че позволете ми да задам следния въпрос. По, защо получихме пис, писмо, в което се казва, че измежду телевизионните канали, които можем да следим в нашите офиси, няма вече да има полски телевизионни канали. Може ли да ни отговоряте? Благодаря и благодаря за това, че се придържахте към времето за изказване, господин генерален секретар. Okay. Uh, zur ersten Frage. На първия въпрос äh, телевизията. Европарл. Ще ви дадем документ. Според нас тази, тази услуга се развива много положително, но това не е не е излучваща станция, не излучващ предавател, това е просто видеоуслуга. Може би наименованието е погрешно. Ойропарло. разходите стават все по-разумни, т.е. движим се в много правилна посока от години, според мен, и ще ви предоставим документа. Сега, за съжаление, аз не разбрах превода сега, беше много бързо. Искам да помоля, може би, е, преводачите да говорят по-бавно, но вероятно ораторът е говорил много бързо. А, разбрах само, че искате също документ и при втория въпрос естествено ще ви го дадем. Третия въпрос. Как да няма изтичане на информация? От заседанията на бюрото ние се вътрешни документи трябва да си останат вътрешни, но и при заседанието на бюрото, ако не е закрито, има, има на това заседание над 100 човека, които присъстват. Така че а, участниците са много и е много възможно един или друг колега да даде достъп до този документ. При много чувствителни теми заседанията са ограничен, с ограничен достъп. Сега, ако искате да зададете те още веднъж втория си въпрос или пък искате писменно да го зададете. Сега, господин Чернецки, кой, кога е писал писма? Ако искате такава информация, може да ви я дадем писменно. Председателката. Имам седем колеги след ораторите от политическите групи. искат да се изкажат. Господин Де Йон от ГОЕ. Дякую, voorzitter. Ik wil uh, allereerst zeggen dat... Uh... Госпожо председател, и миналият път зададах въпроси на генералния секретар и сега ще се върна към тях, защото те са по-чувствителни. Първо, документите на бюрото, записките на бюрото. Много често наистина въпросите, които се разглеждат, са много чувствителни. Вярно, че има поверителни, чисто поверителни документи, които идват и от съвета, така че мисля, че трябва да установим някаква иерархия на поверителността. Същевременно мисля, че парламента трябва да бъде е, много прозрачен, особено относно документите или точките, които се приемат без дискусии. Колкото до кодекса за поведение. Много често има различни интереси сега. И мисля, че това води до някои конфликти на а, интереси, които се от, отразяват на имиджа на парламента, така че смятам, че и тук може нещо да се направи. Колкото до веб сайта на парламента, всички онези, които имат контакти с едни и други, с а, лобистите. Всичко това може да бъде включено в, а, на сайта. Може ли да стане или не може да стане? Господин, господин Гербранди говори за а, надбавките или сумите, глобалните суми, които се предоставят на депутатите, би било добре да има и контрол по, из, по извадки, да речеме. Така че Мятам, че има доста, доста, доста проблеми. Колкото а, устния и писмения превод, виждаме, че не винаги има възможност за устен превод на малките езици. Така че е, дали е достатъчно ефективно се е, разпределят е, човешките ресурси, какво може да направи генералния секретар за това? Ja, herzlichen Dank. Äh, Благодаря. Господин Дион, вие засегнахте четири комплекса от въпроси. Най-напред за документите в бюрото, на заседанията на бюрото. Е, съвсем ясно казахме дневният ред, протоколът, те са обществено достъпни, обаче други документи не. Но тук също има различна оценка. Някои се казват, защо тези документи са публично достъпни, други казват, трябва да са публично достъпни. Така че от политическа гледна точка оценките се различават. Сега за кодекса на поведение. Вие доста бяхте активен при председателя Болсек при изготвянето на един много амбициозен кодекс на поведение – който да е прият от всички политически групи. Но не, това не означава, че някои неща не могат да се подобрят. Така е. Тоест, възможността да се даде да се подобри, да, да се документират контактите и те да бъдат документирани и публикувани на е, интернетната страница, да, добре, това на доброволни начала е възможно. На следващо място беше зададен въпроса за преводачите. Малките езици се, са защитени, така както и малките делегации. Има минимално представителство, има, казахте, определени неясноти и безпокойство, да, но Имаме нужда от промени и винаги, когато се настъпват промени, има безпокойство. Но те са необходими, за да може да предоставяме на разумни цени и ефективно преводи с всички държави членки. Сега е, е, имаме нужда от промени. Това е така работните условия от 2005 година са устарели, просто защото работата на парламента е различна. Тоест, има нужда от промени, за тези промени ще говорим с търпение, но ясно е, че промени трябва да има. И господин Штас. Бенедикт Явор. Köszönöm a szót, elnök asszony, és akkor főtitkár úr kérésének megfelelően magyarul fogok. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря на унгарски. Първият въпрос. Е, най-напред за местните асистенти и за кредитираните асистенти. Имаше промени, има доста голяма неравнопоставеност между депутатите, има депутати, които нямат асистент в Брюксел. Как могат да работят те? А други депутати имат повече от 10 местни асистента. Така че тези диференции все още съществуват. Какво ще направите, за да промените те, те, това? Сега тези общи надбавки, тези general allowances – за които попитаха колегите. Аз не искам да задавам въпроса за контролите, които ще провеждате и какви са разходите, които проистичат от тези контроли. Не става, за контроли, не става дума за контроли, става дума за прозрачността. Тук не, разходите няма да са големи прозрачността може да се осъществи и не толкова скъпо. На трето място. Сега компенсациите за въглеродните емисии. Парламентът има една програма в тази област, така наречения се от две офсетинг. Имаме изходна точка за тази програма, но според мен, рамката не е достатъчна, средствата не са достатъчни. Колко допълнителни средства ще ни трябват, за да може да продължим с тази програма? И на последно място. Защитата на хората, които подават сигнали на whistleblowerите. а, ние мисля, че не защитаваме добре местните асистенти. Не ги защитаваме добре. Може ли да смятаме, че тук ще има подобрения? <coughs> ще има ли нови правила? На 6 януари ни бе казано, че ще има нови правила по отношение на защитите за whistleblowerите. Мисля, че тук може много неща да се направят. Благодаря. Благодаря, господин Явор. Вие говорихте унгарски. Аз бях преди няколко години при координаторите в комисията по бюджета, където е, преводачите от унгарска кабина е, бяха критикувани за това, че изобщо бяха е, бяха на заседанието и колегата унгарец каза, разходват се, прахосват се пари на дънекоплаците, като ми превеждате на унгарски. Аз не ползвам унгарски, а вие имате друг подход. Това е чудесно. Сега, за асистентите. Проблематично е, когато някои депутати нямат никакви асистенти в Брюксел. Проблематично е според мен, За това, бюрото реши 25% от средствата в тази област трябва да се отделят само за асистенти в Брюксел и Страсбург. Тоест не е възможно вече депутати да, депутати да използват 100% средствата си за местни асистенти. Това са новите правила. На следващо място говорихте а, за броя на местните асистенти. Да няма преувеличение, да няма злоупотреби тук. Бюрото той постигна следния резултат. Референтните стойности за заплащане на местни асистенти, особено в държави членки с ниски заплати, може би е допринесло до това развитие. До, например, в Румъния или Полша а, не им бе позволено да се плащат съответни заплати за високо квалифицирани асистенти. Затова президиума взе две решения. Най-напред въведе нови, нови прагове на този праг е обвързващ. Преди това бяха референтни стойности, сега обаче са обвързващи тези прагове. Трябва да видим след една година дали има подобрение, дали нещата, а, дали в някои държави членки има промяна на политиката за набиране на асистенти. Говорихте освен това с общите надбавки. Това е непрекъсната точка, по която бюрото дискутира. Има различни представи в парламента. Моментните правила отразяват мнението всъщност на бюрото. Сега за офсетинга на въглеродните емисии. Бюрото реши всичко да се компенсира. Всички емисии, които произвежда парламентът. Но дали средствата са достатъчни? да трябва да видим, защото цените много са паднали. В момента аз мисля, че нямаме бюджетен проблем при компенсацията на емисиите. Мисля, имаме на разположение 250 000 евро и мисля, че с тези средства ще покрием тази компенсация, но естествено всичко развит, зависи от, от развитието на цените. Ако се установи, че не може да гарантираме пъл, пълния офсетинг, тогава трябва да говорим, може би още веднъж с комисията по бюджета. Четвъртият въпрос беше за уисълблоуерите. Както в всички области, ние отдавна се опитваме да намерим общо споразумение между институциите, защото много е лошо, ако в комисията беше едно правило, в съвета друго правило, ние имаме трето правило, това не допринася и за правната сигурност. Така че това не би било оптимално решение. Ние от дълго време работим по този въпрос и миналата година през декември стана ясно, че няма да може да имаме общи разпоредби, общи правила. Затова реших че тъй като имаме нужда от такива правила, да вземем съответното решение в рамките на вътрешните правила за парламента, т.е. защита на уисълбловерите. Има проблем при асистентите, при другите сътрудници в парламента, когато има конфликт, може да преместим тези хора на друго място. Това поне е, е в рамките на моите прерогативи, така мога да ги защитя като whistleblowers. Сега при депутатите това не е възможно. Аз не мога да, да взема един асистент от един депутат и да го дам на друг депутат. Не мога и да го поема в администрацията този асистент. Така че това е проблем. Познат ни е проблема, но не може да го решим в момента. Благодаря. Имам се още седем колеги, които да искат да се изкажат. Моля, вместете се в една минута. Ако господин генералният секретар има време, е, моля, изкажете се един след друг. Госпожа Лопе Фонтания. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж искам да попитам господин Веле за устния превод и увеличението на производителността там. Много е важно да се спестява от бюджета, но аз се боя, че това ще стане за сметка на качеството. Знам, че се водят преговори с представителите на устните преводачи. Очакваме да видим какви ще са резултатите, но ето главният секретар говори за увеличаване на часовете в кабината и увеличаване на производителността. Какво точно има предвид той? Че ще намали броя на преводачите в кабина ли? или ще намали броя на кабините, които предоставят превод по време на парламентарната седмица? Какво точно ще направи? И още нещо ме притеснява. Ако той смята да намали преводачите на двама за някои от заседанията, какво ще направи, ако някой се разболее? Ще затвори кабината или какво? Следващата е госпожа Яла Сендер. Благодаря. Аз исках да говоря за тези спестявания. Трябва да имаме предвид, че всъщност се провеждат много заседания. Господин Веле, например, аз имам още две заседания на комисии. Така че трябва да се мисли как точно да се пести. Аз съм съгласна с колегата и това, което тя каза за устния превод – мисля, че трябва да се мисли какво се харчи за административната част, а от друга страна ние депутатите често имаме проблеми с недостиг на кабини, понякога няма кой да се сложи в кабина. След това, сградите. Защо се плаща найем за сгради и какво означава това? И накрая, въпрос номер 90 каква е връзката между тази стратегическа нова рамка и новите работни условия, и наречения нов работен свят. Не знам дали отговора, който се дава там е шеговит или е сериозен. Казва се, че едно заседание струва под 1000 евро. Искам да видя фактурата. Ačiū germa pirmininkė. E, turiu keletą klausimų. Благодаря, госпожо председател. Имам няколко въпроса към вас. Е, имам няколко въпроса към вас, господин генерален секретар. Първо, въпросът свързан с работата на депутатите и оценката на тази дейност. Журналистите споменават агенции за оценка като Road Watching. През 2013 година те не получиха субсидии, но след това получиха субсидии Europatch. Господин генерален секретар, не смятате ли, че парламента трябва да има по-тясно сътрудничество с тези агенции, като става дума за нашата дейност, а не само за едни статистики. Сега. А, а, за ресторантите от една страна констатираме едно по-добро качество на храната, от друга страна обаче сме свидетели на а, хвърляне и на много а, големи количества храна, които отиват на отпадъците и въпроса с а, заплатите също бих искала. Сега, аз бих искала да задам въпрос, свързан с обществените поръчки. Според мене има някъде, разбира се, има процент на грешки, но как оцен, оценявате този процент на грешки? Кой е, е отговорен? И има ли, има ли възможност е, да се поправят нещата. Всички ние, които, които сме е, членове на Комисията по бюджет, сме и членове на Комисията по бюджетен контрол и обикновено двете комисии са едно, изостават едновременно. Сега, колкото до превода, в комисията по транспорта няма а, превод на словенски и в други комисии няма а, превод на словенски. Кога ще имаме пълен езиков а, режим за всички комисии? Господин Манни, Ние съм член разпочтовého госпожо председател. Аз съм член на комисията по бюджета от три години, виждам промените, но виждам, че и някои неща не се променя. Едно време не получавахме доклада за бюджета на, на, на всички езици. И днес се случва така да имаме документи на един единствен език и то става дума за много важни документи. През ноември и декември имаше 8 затворени кабини а, на, на различни заседания, така че трябва да се намери някакво решение. Ако, ако няма достатъчно а, човешки ресурси, няма да може да се задоволят нуждите на а, парламентите. Според статистиките преводачите работят 10 часа и 7 цяло на седмица. Но това първо е средно, второ това въобще не включва никакви, никаква допълнителна работа. Трябва да се включат и отпуските, турклазовите седмици и други. Благодаря, господин, госпожо председател. По спестяванията и инвестициите всички казват да, трябва да пестим, трябва да обясним и какво сме спестили, включително и с новата си работна седмица. Е, забелязвам, че са доста увеличени зелените седмици. Какво се очаква да спестим с това? Разбира се, когато пестим, трябва да можем и да реинвестираме спестеното, за да подобряваме ефикасността на работа на членовете на парламента например, да се увеличи пространството на офисите и нещо друго. Имате ли конкретни предложения, които да подобрят ефективността на работа на членовете? Колегата Штат не, не иска. Аз искам да задам още три въпроса. Най-напред. Искам да ви помоля наистина да помислите за повече ефективност при преводаческите дейности, при устните преводачи. Освен това, имаме 24 колеги, които са на, на временен трудов договор. А, това означава допълнителни пенсионни разходи. Освен това, ръководителите на, при ръководителите на а, отдели, там също има увеличение на местата. И сега за политическите партии. Е, имаме различни брой е, депутати, но е, в крайна сметка кой работи, може ли да се каже, че не става там дума за национални партии, които участват и печелят а, от, от организацията на съответните заседания. Е, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Е, zunächst äh, Frau Lupe Fontagne zu den, zu den Dolmetsch. Благодаря. Сега за преводачите е, въпросът. Не става дума да се намалява качеството, става напротив дума за повишаване на качеството. Нещата трябва да са в баланс. Аз специално се застъпих за това, се застъпвам за това да се говори бавно, да се говори на майчения, си, на майчения език. Това са все неща, които влошават качеството на превода и побъркват преводачите. 120 дума про минути не може да се превеждат, а някои колеги говорят с 180 думи про минута. Така че те не се разбират. Сега за ефективността. Искаме да организираме заседанията по-ефективно, т.е. когато депутатите имат нужда от превод, преводачите да са на лице. Това искаме да осигурим. Освен това, искаме да имаме вътрешно наети колеги, защото те, те познават правилата по-добре, но един езиков е, режим с 24 езика е много трудно да се организира, за това ни трябва наистина ефективност и гъвкавост. През следващите месеци ще работим върху тази тема. Тоест, как е, да получим повече резултатност, това е нашата цел. Сега въпросът е, дали автоматично се затваря кабина, ако има двама преводачи в кабината. През януари говорих с всички преводачи индивидуално, т.е. на групи се бяха разпределили преводачите. Основният проблем за преводачите беше, че трябва да се затварят понякога кабини, въпреки че те могат да предоставят преводаческа услуга на базата на тяхната езикова комбинация. И особено това, което се случва, е, че понякога трябва да се трябва да се, да се закрие кабина, защото трябва да отидат в друга кабина. Тоест, ако има езиковата комбинация, кабина не би трябвало да се е, затваря. А, е, поне за определено време. А, е, ако преводачите са само двама, то времето ще бъде намалено. Госпожа Аяла запита дали националните парламенти плащат наем за бюрата си тук. Не, те не плащат тези това е в рамките на сътрудничеството с националните парламенти и всички национални парламенти използват тези съоръжения, тези възможности. И ние предоставяме тази възможност безплатно. А, връзката ни с парламентите е много важна. Говорихте за прага 1000 евро. 60 участника имаше, 60 по 1000, 60 000 евро за цялото мероприятие бяха мисли, но ще ви изпратя информацията конкретно. Сега въпросът за рейтинга, за Vote Watch дали не трябва да работим по-тясно с Boat Watch. Мисля, че въпросът не е в това външни агенции да анализират нашата работа. Мисля, че проблемът, поне аз ви разбрах така, а, че неща, които са вторични за нашата работа, там получават голяма важност. Тоест неща, които са маловажни, изпъкват. Например, колега, който работи месеци върху един доклад, защото е докладчик, не се, това не се оценява. Оценяват се други неща. Това е така. Трябва да говорим с тези организации, за да може нашата работа да бъде отразена правилно, да няма печеливши и губещи, които не отговарят на истината. Въпросът е обаче ние да предоставяме данни. Трябва да предоставим такива данни, които да не изкривяват картината. Вие казахте, че трябва да не изхвърляме храна. Да, ето, сега, например, няма стандартни порции, нещата, т.е. храната се мери и съответно се заплаща. Така че по тази, с тази инициатива се опитахме да намалим изхвърлянето на храна. Госпожа Сулин попита за процента грешка. Сега не разбрах за коя област говорихте вие. Кое ви интересува? Кой процент грешки ви интересува? Това не разбрах, но разбрах, че говорихте за сигурността и отново за превода. Не ни липсват средства, това мога да ви кажа. Генерална дирекция преводи ни върна милиони евро миналата година, защото нямаше какво да ги прави. Тоест, не ни липсват средства. Не ни, няма, не ни липсват възможности да наемаме а, преводачи. Ми имаме строителни про- проблеми. Не зная дали вашето заседание бе засегнато от тях. Нямаме възможности да подслоняваме заседания в зали, които предлагат съответния езиков профил. Това ни е проблемът. И това се отразява на малките езици. Може би е трябвало да заседавате в една зала, където няма достатъчно кабини, а пък, а пък езиците са били повече. Това означава строителни инвестиции, инвестиции за реконструкция – и може би, ако имаме в бъдеще повече езици, тогава ще трябва да си зададем въпросът, не трябва ли да имаме инвестиции в тази област. Така че, да може да предоставяме услуга на до 28 езика. Това е реалност до следващите години. Така че нашите, проблемът ни не са сътрудниците, не са преводачите, не са парите, а сградните условия, което понякога води именно до факта, че някои малки езици отпадат, въпреки че ние сме задължени да предложим услуга и на тези езици в рамките на езиковото многообразие. Господин Манка мисля, че се изказа в същата посока – а именно за, в защита на малките езици. Господин Бон, той засегна няколко неща, най-вече обаче какво може да направи за подобряване на ефективността на работата на депутатите. Как да подкрепим депутатите. Има две неща тук. Най-напред една инициатива, която сме започнали, а именно равнопоставеността на местните офиси на депутатите по отношение на достъпа до интернет. Т.е. депутатът, независимо къде е, дали е в офиса си, дали е на път с мобилно устройство, дали е в местния си офис или офиса в Бруксел, да има достъп до едни и същи ресурси. Тоест, изходната точка, критерият е достъпът до ресурси е, в Брюксел. Освен това, имаме дефицити за обучение, в, в областта обучение за депутати. Тук също имаме проект. Ген, генерални дирекции предлагат обучение, но нямаме система за обучение на депутатите, така че тук ще синхронизираме нещата. Госпожа Кресле зададе въпроса за политическите групи и за въпроса за постовете. Политическите партии бяха засегнати и от сметната палата в рамките на публичните поръчки. Тук имаме наистина, имаше наредност, имаше неясноти е, за 2004 година, но те бяха преодолени, защото не беше ясно до каква степен политическите партии могат да организират публични търгове и по какви правила, но това вече е ясно. Госпожа Гресли говори за места в определени политически партии. До момента нямаме индици за това и сигнали за това, че средствата не са разходвани правилно. Но ако имаме сигнали, ние ги проучваме което в крайна сметка доведе до определени решения при бюрото в края на 2015 година. Решенията засягаха една политическа партия, една политическа фундация. Председателката, да, благодаря. Вътрешният аудитор иска думата за в заклю... заключение ще говорим с вас, господин Галвен, и по повод за директивата за пране на пари, за ограниченото използване на кешови плащания до един прак от 5000, 5000 евро, т.е. контролът върху плащания кеш в парламента ще бъде засилен, така че в последствие ще говорим с вас. Господин Сасоли, вие сте е, Забравих ви, извинявайте, имате думата. Президенте, io sono Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че благодаря ви за това, че а, е, че потвърдихте приоритетите правилно. Но сега говорихме предимно за освобождаване от отговорност за 2014 година. Като цяло сме удовлетворени от свършената работа. Бих искал да благодаря на генералния секретар Веле за изчерпателните отговори, които ни предостави. Сега искам да отговоря на двама души, на господин Балчитис по Europe Watch. Watch. Бюрото на Европейският парламент създаде работна група, за да бъде убеден, че разполагаме наистина с инстру, инструмента, който ще ни позволи да направиме точни оценки. Тази работна група се председателства от заместник-председател Магинес, която работи в а, е, момента. Става дума за а, е, данните, които а, е, ще бъдат широко достъпни, различна различните подходи в различните страни избирателната активност, докато ролята на вълтвач е съвсем друга И те като, като че ли повече предоставят на широката общественост неща, които ги интересуват. Ние от своя страна обаче ще правиме оценка, за да могат нашите избиратели да си дадат сметка дали депутатите наистина вършат работата, за която са били избрани. Вече направихме много големи економи, 66%, т.е. 2 милиона и 600 хиляди евро са, са били спестени чрез организиране на новите търгове и е, наймане на новите фирми за е, кетеринг. В края на годината ще направим една оценка на е, състоянието на нещата и ще видим дали можем да предприемем мерки за подобряване на функционирането на ресторантите. Господин Шиневски каза по много елегантен начин, че би трябвало да организира, да, да прекратиме е, и да не се занимаваме с економии, които понякога просто са смешни, като водата, как, за която спомена господин Маркъс. А, защото понякога дори в желанието си да бъдем прозрачни и да имаме прозрачни економии, стигаме до, ставаме за смях. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин генерален секретар, че се борите за това да имаме вода. Когато седиме тук в продължение на часове, е, добре все пак да имаме на разположение и вода, защото иначе ще трябва да имаме а, така почивка, за да си отидем да си налееме чаша вода, вече не, не сервират и кафе. А, имат ли желание да се вземе думата от името на Сметната палата? Благодаря. Препоръките всъщност се отнасят до всички. Сметната палата отчита направените усилия, свързани с процедурите, предприяти от администрацията на парламента с цел изпълнение на препоръките, що се отнася до политическите групи, надзора, на разходите. Ние в момента правим анализ на всички тези инициативи. Както е обичайно, след две години ще чуете резултата от този анализ. Много ви благодаря, госпожо председател. Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Pieper, Господин Ципер. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Аз много внимателно слушах. Ясно е, акцентите са ресторанти, е, сигурността, преводачите. Преводачите имат своето лоби и това е тяхно право, така е. Сега, за ранкинга на е, депутатите. Има колеги, които са държали вече хиляди, хиляда речи, <clears throat> така да се каже. А това е прахосване на парите на, на данакоплаците, е, този рейтинг, така че тук трябва да се помисли много, много внимателно. И накрая за сигурността. Уважаеми господин Беле, Миналата седмица в Брюксел минах през новия вход. Тези въртящи се врати, те са много тесни и те са толкова бавни, че аз минах, но а, си загубих куфара. Куфара остана отвън. А, така че би било хубаво, ако човек може да си носи куфара и а, със себе си и да си остане с него, като напуска сградата. Yeah. Председателката, да. Благодаря. Ясно. Всеки си каза болката, това беше добре. Благодаря за това на всички колеги. Искам да кажа, срокът за допълнителни въпроси ще бъде удължен. Благодарим предварително за отговорите на господин генералния секретар. Благодаря ви и продължаваме с точка четвърта, а именно становището на господин Сахрама. Поручение пана Далехо си доволим. Становище на господин Сарвама от нашия докладчик. Сега обаче мисля да премина на английски. Становището се съдържа от три раздела. На първо място членове 318 от договора за функциониране на Европейския съюз – процедурата за освобождаване от финансова отговорност на съвета и, и третия раздел, това е сметната палата. Първата част прави проверка на оползотворяването на европейския бюджет. Обръща внимание на необходимостта ресорната комисия да докладва резултатите. Обръща се внимание също така на факта, че доклада за оценката в комисия трябва да бъде подобрен, за да отговаря в по-голяма степен на задължението на парламента за надзор. Европейският парламент носи отговорност Необходимо е тази отговорност да се изпълни като надзор над институциите, управление на европейския бюджет. Това задължение обаче не се приема достатъчно сериозно от съвета. Същевременно виждаме, че гражданите възприемат европейските институции отрицателно. На второ място, съвета трябва да подобри прозрачността на своето финансово управление, трябва да подобри демократичната си отчетност, що се отнася до европейските дънакоплаци. Третата част отчита много важната роля на Европейската сметна палата, тъй като тя гарантира по-интелигентното разходване на европейските фондове. На първо място се препоръчва сметната палата да бъде подсилена. Без това обаче да нарушава нейната независимост или принципност, както и безпристрастност. На второ място сътрудничество между съда и останалите институции, Сметната палата, извинете, и останалите институции, това сътрудничество трябва да се подобри. На трето място, макар и не по значение, парламентът и съветът трябва да бъдат третирани еднакво от членовете на Сметната палата. Извинете ме за моя английски, казва ораторът, но нямах време да работя върху произношението си. Wir haben dazu wirklich Verständnis, zumal wir deswegen ja eigentlich auch Dolmetscher haben. Да, да, за това имаме и преводач. Колегата Штас иска да се изкаже. Ja, ja, ja. Also ich habe... Ja, I didn't see you. Gut, äh, ähm, Ik, ik ben niet de schaduwrapporteur, maar ik, ik sta wel... Uh... Благодаря, аз не съм докладчик в сянка, но бих е, искал да ви представя вижданията на нашия докладчик в е, сянка. Сега имаме препоръки от е, генералния секретар. Какво да, какво да направя? А имам препоръките на английски, но аз ще, ви, ще ги преведа на холандски. Сега, в член 5 съвета не е сътрудничество, не, не, не сътрудничи с парламента в процеса на освобождаване от отговорност и това води до а, отрицателни последици. Така че доклад, докладчика съобщава това състояние на нещата, но смята, че формулировка в формулировката трябва да бъде по-акцентирана и да се наблегне на това, че легитимността на парламента в крайна сметка се поставя по въпрос. Е, параграф 11 става дума за сътрудничеството между е, Сметната палата и националните върховни аудиторски органи. Игор смята, че трябва да има правила за съуправление. Той от името на зелените смята да внесе едно а, изменение за пост по-задълбочено сътрудничество в областта на одита, като акцента се поставя върху ефективността. и колегата ще внесе съответно изменение, така че това са ем, предложенията на Игор Шолтев, Предпреведа ги от английски на Хуан. За Аяла Сендърс. Благодаря ви. Бих искала да структурираме малко нашата работа. Може би заседанието на координаторите трябва да се организира по друг момент, защото има непрекъснато други заседания, очакват ни на друго място, всички влизат и излизат, някакви нещата не са структурирани. Колко то до предложението на господин Сарвама, прочетен от нашия колега на английски, този, това становище може да бъде основа за по-нататъчна разправа, ако мога така да се израза, с съвета. Председателката също и направи едни, така, може би някои лични а, изказвания. А, но тук проблема е по-скоро да намериме някакъв терен на